Въпрос на дневния ни ред е за подобряване на взаимодействието между публичните служби в Европа. Имате думата дарен за 5 минути като докладчик. Благодаря. С приемането на това решение от една неофициална платформа е, Европейският съюз създава а, е, мрежа. Създаването на заетост попада в политиките на заетост и растеж, е, започнати от Съюза и държавите членки. Задачата им беше затруднена от политиката на строги економии тези задачи играят важна роля в борбата срещу безработицата и изпълняването на целите на стратегията 2020. В безработицата в някои държави членки е 25%. Ето защо всяка инициатива за засилена координация не може да не бъде насърчаване. Тази мрежа ще даде възможност за инициативи, които се основават на сравнителния стаж и така наречения бенчмаркинг, за да се направи сравнение и взаимно обогатяване на политиките на заетостта. По този начин ще се спомогне за намаляване на безработицата за всички възрастови групи, намаляване на продължителността на безработицата е, като е, част от усилията за премахване на структурната безработица и социалната изолация, Мрежата ще даде е, възможност е, за подсилване на взаимодействието между службите по заетостта и целта е да се даде подкрепа на всички социални категории, особено тези, които са най-уязвими. Насърчаване на достойния труд е, ще подобри функционирането на пазара на труда, ще се осигури географска и професионална мобилност при условия на равнопоставеност. Мрежата ще даде възможност възможност да се да се види къде има недостатък, не, дефицит на определени умения и по какъв начин тази, този недостатък да бъде преодолян. Установили сте, че децентрализираните цели са амбициозни, като се предвижда особено важна роля за анализ, обмен, инициатива за да се постигне тази цел, всички държави членки трябва да бъдат представени на масата. По време на дискусията не можахме да вземем решение относно тълкуване, различните правни тълкувания от страна на съвета от една страна и комисията и парламента от друга. Доказателството. Съветът смята да, да постигне едностранна декларация, в която уточнява своето тълкуване т.е. участие на всички на доброволна основа. В този контекст Комисията по заедостта ви предлага да се присъедините към това предложение. Дори ако успеем да постигнем даден текст, трябва да подчертая, че той няма да успее да засили доверието между двете институции. Сътрудничеството между мрежата има за цел да обедини социалните партньори, неправителствените организации, местните и регионални служби по заетостта и други заинтересовани лица. Също така сътрудничество с други институции на Съюза посредством секретарията на комисията и комисията по заетост, която разполага с статут на наблюдател, статут, който позволява който позволява участието на, в заседания. Ние се погрижихме в това решение да има сътрудничество между всички заинтересовани лица, но също така и държавите членки, които разполагат със съответните компетенции, да могат да бъдат представени. Това споразумение е резултат от добро сътрудничество и инициатива на Европейската комисия, но също така е резултат от ангажимент от страна на парламента и на съвета, за да се постигне споразумение в рамките на този мандат. Благодаря на колегите, на докладчите в Сянка, но и на председателя на нашата комисия Перванш Брес, без да забравям всички служители. Този нов инструмент за европейската социална политика ще да ни даде нови инструменти за борба срещу безработицата, по-конкретно младежката безработица и борбата срещу социалната изолация. Благодаря. Благодаря, господин Дарден. И сега думата има комисаря Андор. Е, господин председател, госпожи и господа депутати, най-напред искам да благодаря на докладчика Дарден и докладчите в Сянка за работата им е, по приключване на работата по сътрудничество между публичните служби по заедостта ние показваме ясно, че Европейския съюз използва всички инструменти за борба срещу безработицата. Решението ще подобри функционирането на публичните служби по заетостта в Европейския съюз, ще засили координацията на политиката по заетостта. Публичните служби по заетостта са в предните редици на борбата срещу безработицата и засилване на издържливостта на пазара на труда. Резултатите обаче са различни. По време на европейския семестър през 2013 година на 8 страни бяха дадени конкретни препоръки за службите по заетостта. Можем да предположим, че през 2014 година ще има и други препоръки. Публичните служби по заетостта играят важна роля за изпълнение на препоръките на съвета за младежката гаранция. Като начало трябва да има регистрация в служба по заетостта. Госпожи и господа депутати, публичните служби по заетостта и тяхната мрежа, която ще се даде в съответствие с това решение, трябва да се осъществява различни инициативи, като обща референтна система, която съчетава критерии, взаимна помощ между членовете на мрежата и изпълнението на стратегически дейности за модернизация на на службите по заетостта. Те ще могат да повишат по този начин резултатите си и да осигуряват по-добри услуги за търсещите работа. Знам, че съветът възнамерява да предприеме едностранна декларация, като поставя акцент върху доброволното участие, като казва, че всички държави членки ще участват. Комисията каза ясно по различни поводи, че не споделя тази интерпретация. Следователно, при приемането на текста в съвета, комисията ще излезе с декларация, за да се гарантира пълна яснота по тълкуването на правното основание. Разбирам, че парламентът иска да приеме подобна декларация. Защо има нужда от правна яснота? Особено важно днес е да се приеме решение и то да се спазва. Това е, което е важно за гражданите в Европейския съюз, за търсещите работа и работодателите. Всички те очакват добри услуги, осигурени от публичните служби. Ето защо аз ви призовавам да приемете това предложение. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Сега ще чуем представителите на групите. Господин Бекер, заповядайте. Господин председател, уважаеми господин комисар, най-напред бих искала да благодаря на господин Дарден за сътрудничеството и за изключително конструктивната работа. Благодарение на него и заедно с него успяхме да изработим конкретно мрежата, която ни предложи Европейската комисия. Днес разполагаме с нов отличен инструмент, който ще ни помогне да се борим с безработицата. Можем да работим и по превенцията. Изключително удовлетворен съм от идеята за възприемането на добрия опит. Това е изключително интересно понятие. Всички държави членки ще могат да почерпят от опита на другите. Дават се гаранции за младите хора, базирани на австрийския модел – Явно е, че ние в Австрия имаме какво да научим, най-вече от скандинавските държави. В Скандинавия се отдели специално внимание на заетостта на хората в по-напреднала възраст. Въвеждат се качествени и количествени критерии тези критерии ще играят важна роля за възприемането на добрия опит. Те ще подпомогнат и по-добрата оценка на политиката на заетост в държавите членки. Европейския портал EURES предлага хиляди работни места. Аз наистина се гордея с това, че успях да се включа при изработването на това предложение. Благодаря ви, господин Бекер. Госпожа Костело, две минути. Благодаря на докладчика за работата му по доклада. Имаме 26 милиона безработни в Европа, включително 100 000 в Дъблин. Това се дължи на недостига на работни места – това означава, че трябва да преминем от политика на строги економии към устойчив растеж. Трябва да има сътрудничество между публичните служби по заетостта на държавите членки. Те могат да играят важна роля. Тези служби ще работят по-добре, ако работят заедно. Това е важно още повече в контекста на изпълнението на гаранциите, които предоставихме на младите хора. Трябва да се решат проблемите на трудовия пазар и да се намери по-адекватен отговор на съществуващите проблеми. Това става чрез сътрудничество на профсъюзите, неправителствените организации и работниците. Можем да помогнем на хората да се върнат на трудовия пазар. Може да се подобри изпълнението на различните инвестиционни проекти, като се почерпи от социалния фонд. В Ирландия по-настоящем се прави реформа. Ще има и нови служби, които ще подобрят достъпа до пазара на труда. Ирландия ще се включи в новата инициатива и аз лично ще подкрепя предложението, което предвижда всички държави членки да се включат в мрежата. Благодаря. Благодаря, господин Бениан. Благодаря, господин председател. В това решение се признава значението на паневропейското сътрудничество в областта на заетостта най-вече в време, в което безработицата е на рекордно ниво в някои държави членки. Отделни части от населението са изтласкани от трудовия пазар. Услугите а, в тази област са под натиск. Мрежата, която се създава, ще бъде платформа за обмен на информация и на добри практики. Тя ще формализира вече съществуващата неофициална мрежа и ще подобри сътрудничеството с други заинтересовани страни, като Комитета по заетост и парламента. Държавите членки прилагат европейските инициативи, като схемата за гарантиране на заетост на младите хора. По този начин ще се подобри ефективността на публичните услуги, като се идентифицират секторите, в които резултатите са добри трябва да се подкрепят и инициативи, които имат за цел да се премине плавно от образованието към трудовия пазар хората, които в момента не са в образователната система или не следват никакво обучение, трябва да получат улеснен достъп до трудовия пазар. В окончателния текст се говори за недостиг на умения ако определим кои а, умения липсват, то тогава ще може да се справим по-добре. Затова трябва да превърнем идентифицирането на тази липса на умения в приоритет. Мрежата може да ни помогне да се справим с тези проблеми в Европейския съюз. Тя ще ни позволи и да запълним незаетите работни места, включително и тези в други държави членки. Така ще се намали безработицата и ще се увеличи мобилността в Европейския съюз. Тази мрежа ще допринесе също така за постигането на целите от Европа 2020 за устойчив и приобщаващ растеж. Това е изключително важно, положително решение и аз приканвам всички ви да го подкрепите. Благодаря господин Бениан, господин Ламберт. Госпожа. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика и на всички работили по темата. Верно е, че когато разглеждаме въпросите, свързани с заетостта, заедостта, въпросът за качеството, информацията, която получаваме от държавните служби, има наистина голямо значение, защото се отразява пряко на живота на хората. Трябва да подчертаем, че добрата, доброто функциониране на службите по заедостта е от особено значение. Да, имам опит това отношение и то благоприятен. Затова смятам, че развитието във всички държави в Европейския съюз е важно. Има аргументи, които на практика си играят с тема, която би трябвало да е очевидна за всеки здравомислящ. Трябва да направим така, че хората да им бъде по-лесно да решаваме въпроса дали той се отнася до младежката гаранция за заетост, за е, повишаване качеството на квалификацията и така нататък. Всичко това ще се подкрепи от една такава мрежа. В нея ще се включват не само местните служби по заетостта, и организации, които представляват групи на лица, които са без работа или търсят такава. И за това мисля, че нашия дебат беше много конструктивен. Благодаря. Благодаря, госпожо Ламберт. Господин Чабанок не го виждам. Затова давам думата на госпожа Зубър. Очевидно е, че Проблема с безработицата е много важен и той се отразява на мнозина, особено на младежите в Европа. Проблемът е с недостатъчните инвестиции в технология, в е, изследователска дейност е, и е, в развойна дейност, особено в страни, където безработицата е особено остра. Всичко това ще е насочено към създаването на нови е, работни места, а не е, да се закриват съществени. съществуващи. Аз не мисля, че ако изпратим някой да работи в чужбина, защото там временно има недостък от е, определена ни специалисти ще реши някакъв проблем. Това ще изостри разделенията. Ще имаме силни богати страни и бедни, изоставащи, които няма друг изход, освен да изпращат а, на другите своите работници. Затова мисля, че а, доклада трябва да се подкрепи. Благодаря, госпожо Зубър. Сега а, госпожа Асая. Господин председател, господин комисар, с Сътрудничеството между публичните служби по заедостта е важно предвид на безработицата в Европа. Не бива да забравяме обаче, че заедостта и социалната сигурност са организирани по различни начини в държавите членки. За това единственият начин да постигнем напредък, според мен, е да действаме факултативно а не по задължение. Младежката гаранция за заетост е сфера, където вече забелязваме, че има какво да се подобри в сътрудничеството между страните членки за насърчаване на заетостта на младите. Искам да обърна внимание на възможностите за намиране на работа на лицата с увреждания. Тези групи се нуждаят от а, особена помощ да си намерят работа. Добре е да се обръща повече а, внимание на наемането на лица с увреждания в рамките на а, дейността на съответните публични служби по заетостта. Благодаря. Благодаря, госпожо Аса. Сега госпожа Регнер. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Като начало, благодаря на комисаря за много доброто му сътрудничество с парламента, не само по тази тема, но по много други. Благодаря ви много. 26 милиона европейци са без работа. Да не забравяме каква криза и преживяват младежите. В някои държави безработицата сред младите достига 50%. Това е катастрофа. Въпросът е какво да направим, за да се справим с масовата безработица, как да създаваме работни места – и да накараме хората да работят. Разбира се, нужни са мащабни макроекономически решения. Като социал-демократи ние винаги сме се борили за това да се престане с строгите економии да се мисли за растеж. Също така важно се обърне на малките стъпки, на засилването на сътрудничеството. Това е опорна точка, върху която можем да се облегнем и да постигнем много. По-доброто сътрудничество между публичните служби по заедостта може да помогне на много хора да си намерят работа, тъй като ще ги осведоми за възможностите. Важно е да привлечем активното участие на хора, които познават нещата отвътре, а, включително и а, на, за синдикатите. Сега госпожа Язловецка, минута и половина. Господин председател, инициативата на Европейския съюз иска да облечава в формална форма сътрудничеството между публичните служби за заетост, като ги организира в една мрежа и това е похвално. Добре е, че се създава платформа за обмен на практика и опит. Държавите членски, членки имат най-различни модели на организиране на службите по заетост различни са инструментите, които те ползват, различни са нормативните уредби. Затова до сега не бе възможно да се изгради европейски пазар на труда. Бихме могли обаче да проиграем различни модели, начини по които да си взаимодействат тези служби по заедостта и благодарение на грешки, допускани от други, можем по-добре да намираме удачни решения. То, така засиленото сътрудничество може да е добро решение. Няма платформа, в която да се включат всички служби по заедостта. Е, това предложение най-сетне прави възможно създаването на такава. Всичко това може да е, е, обедини е, процесите на пазара на труда в Европейския съюз в едно. Благодаря. Благодаря. Сега господин Коферати, една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, отбелязвам, че новото сътрудничество може да дойде само с политика на растеж, а това изисква инвестиции публични инвестиции, които да стимулират частни инвестиции. Ясно е обаче, че онова, което е необходимо за повече хармония на вътрешния пазар, за съчетаване на търсенето с предлагането, за премахването на пречките пред пазар на труда за младите, всичко това е много важно. Аз смятам, че засиленото сътрудничество между публичните служби по заедостта и изпълнява именно тази цел. И това трябва да бъде задължително за всички заинтересовани лица. Би трябвало да се каже как, за какво точно става дума и какви правила следва да се спазват. Това е правиля, това е пъти по който трябва да вървим Председателят, благодаря. Започваме с спонтанните изказвания. Сега думата има колегата Краули. Благодаря, господин председател. Когато говорим за безработицата и решенията, често забравяме, че заетостта се създава не от държавата и държавните агенции, а от тези, които създават фирми и възможности тези фирми да растят. И много от пречките пред заетостта са на ниво държава членка и именно там трябва да се предприемат мерките, така че не само да се осигурят на хората необходимите умения, но и да се гарантира, че тези умения да бъдат на определено ниво. Казва се, че като дадеш на един човек една риба, ти го нахранваш за един ден, но когато му дадеш уменията, той може да се храни цял за живот. Ето защо, особено за младите, е необходимо да им дадем уменията, така че те да вършат тези работни места, които са работните места за бъдещето. Не да манипулираме е, е, статистическите данни, а да постигаме е, действителни резултати. Благодаря, господин Краули. Приключихме с процедурата по спонтанните изказвания. Давам думата на комисаря Андор. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Благодарен съм на докладчика Дерден за усилията му да се постигне споразумение с съвета. Тук беше обсъдено предложението в контекста на високата безработица в Европейския съюз. не само, че безработицата е много висока, но в Европейския съюз е, има много различия, понякога е, твърде огромни по отношение на заетостта. Когато преминаваш е, през Бавария или Австрия, оставаш впечатлението, че очевидно службите по заетостта имат своята роля за това, че очевидно нещ... проблемът с заетостта е до голяма степен решен. В страни, в по-периферни страни, от друга страна, има множество проблеми. Те са свързани не само с публичните служби по заетостта, а, а има комплекс от проблеми. Няма магическо решение на кризата. Трябва да полагаме усилия за подобряване на макроекономическите условия и също така да се увеличат публичните инвестиции. Заедно с това трябва да се подобри функционирането на вътрешния пазар на труда. И ето защо по-добрите публични служби по заедостта се служават повече усилия. Мрежата на тези служби ще подобри резултатите от дейността им чрез проекти за техническа помощ. Политическото значение на тази мрежа е много по-широко. При две години пагет за заетостта в отговор на е, рецесията беше повод, е, на който да очертаем своите виждания за пазара на труда. И в действителност за много хора в Европа заминаването в чужбина е краткосрочно решение. Причините са различни не можем да не очакваме обаче увеличаване на мобилността и не можем да пречим на тези, които искат да се възползват от свободата на придвижване. Не можем обаче да смятаме, че това предложение се отнася само за мобилността на работната сила. Тук става дума за важни ангажименти, като младежката гаранция. Тя зависи от по-добро функциониране на публичните служби за заедостта в много държави членки. Ето защо днешното предложение е толкова важно. Ето защо смятам, че то заслужава подкрепата ви. Председателят благодаря. Сега отново думата на докладчика. Благодаря, драги колеги. Необходимостта от засилена и координирана борба срещу безработицата в Европа, ефективното изпълнение на младежката гаранция станаха ясни по време, по време на дебатите. Благодаря на участниците. Що се отнася до внесените изменения, аз предлагам те да не се подкрепят тъхнато. Те са включени в духа на предложението. Заедно с това, както каза комисаря, е много важно мерките да бъдат приети в рамките на този мандат и мрежата да може да започне бързо да функционира. Благодаря ви. Председателят, благодаря господин Дарден. Дебатът приключи. Гласуването ще бъде утре. а сега продължаваме в 6 часа с гласуване.